Искам да приканя колегите, които са членове на комисията по бюджети, да заемат местата си в залата. Откривам заседанието. Искам да приветствам с добре дошла заместник председателя на комисията, госпожа Георгиева за това, че е тук в Комисията по бюджети, за да ни я представи проекто бюджета за 2017 година, така както беше прията от Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Тази сутрин 4 часа ние посветихме на дебат за условията за прием на бежанци и контрола по външните граници на Съюза. Това беше дебата който беше открит, може би някой ще намери това за противокативно, от Жорж Сорос. Той каза, че трябва да се мобилизират средства, ако трябва да отговорим ефикасно на едно от големите предизвикателства на глобализацията. 30 милиарда, които трябва да бъдат финансирани или от собствени средства, или от данък или такса върху горивата. Лихвените проценти в момента са близки до 0, дори в някои случаи под 0%. Ние направихме обзор на това, какво може да се очаква по функции 3 и 4. Госпожа Калвиньо участва в дебата и ни предостави предварителна информация, която вероятно е потвърдена от Европейската комисия. Благодаря ви отново, госпожо комисар, че дойдохте тази сутрин. Благодаря ви, господин председател. Европейската комисия прие проекта проекто бюджета за 2017 тази сутрин в 9 часа и половина и се радвам, че съм тук веднага след това решение. Представенето ще го направя на английски, тъй като слайдовете са на английски. Англичаните са добре дошли тук, казва председателя Артуи. Няма проблем с английски язик, казва госпожа Георгиева. Благодаря. Средата, в която се намираме в момента, е силно повлияна от резултата на британския референдум. И що се отнася до бюджетната ни работа, няма пряко въздействие от резултата на референдума. Повече от всякога трябва да използваме бюджета като буфер срещу кризи. като генератор на инвестиции и растеж и като колективна възможност да помогнем на държавите членки, когато те се изправят пред е, сериозни кризи. От е, самото начало искам да кажа, че под, с подкрепата на Европейския парламент насочваме бюджета към ясно очертани приоритети Искаме да използваме гъвкавостта, която сте ни предоставили, за да можем да, се, да коригираме позицията си към променещата се обстановка. В презентацията днес ще засегна следните въпроси. Ако обичате следващия слайд. Първо, техническите корекции, които трябва да предприемем проекто бюджет, който да е в многогодишен контекст, общ преглед на задълженията и плащанията, на четвърто място от двата приоритета за проекто бюджета 17 година – растеж, работни места, инвестиции, миграция, бежанци и криза в сигурността. На пето място – административните разходи и проекто коригиращия бюджет 3, свързан с сигурността и не на последно място повишеното внимание към изпълнението и бюджет фокусиран върху резултатите. Нека да започна с техническите корекции. Както знаете, Европейската комисия има правомощия по регламента за многогодишната финансова рамка да направи технически корекции а, е, към същата тази рамка. Няма нужда от законодателна процедура за валидация. Тази година е по-специална, защото трябва да включим корекцията към пакетите за кохезионната политика, което води до общо увеличение с 4,5 милиарда което е еквивалента на тези 4 милиарда, които бяха сложени в рамката като таван и това е за поети задължения 2017-2020 година. Има три основни бенефициера – Испания, Италия и Гърция. Пет държави членки ще имат намаление на своите пликове, но нито една от, едно от намаленията не е толкова голямо. Всички те са под 100 милиона евро. Комисията иска да се съсредоточи и средствата, които отиват към тези три страни, които споменах, трябва да отидат по основните приоритети, които сме заложили – миграция, заето за младите, инвестиции посредством финансови инструменти и е, в сътрудничество с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нека сега да погледнем проекто бюджета 2017 година в многогодишен контекст. Какво ни показва тази графика? Две основни послания се крият тук. На първо място, възползваме се изцяло от бюджета. Проекто бюджета за 2014 година не е изключение. Ако погледнем използването на бюджета сега в сравнение с предходни бюджети. Съвсем ясно е, че това, което е планирано и това, което се използва или освоява, са е, еднакви като суми. След това, що се отнася до поети задължения, имаме графика, която отива над пределните стойности. Защо? Защото инструментите за гъвкавост са над тези пределни стойности имаме едно послание, което ни тревожи за 2017 година, що се отнася до плащанията, забавянето при прилагането на новите програми ни води до това да поискаме много по-малко средства, 6,2% по-малко, отколкото миналата година за бюджетни кредити за плащания. И това е истинска причина за безпокойство. Всички трябва да намерим начин да решим този проблем и защото не искаме ефекта на йойото или е, напред-назад, нагоре-надолу, е, да навлиза в тази финансова перспектива. Ето ви в е, следващия слайд цифрите на проекто бюджета. Няма да ви изтезавам, като преминавам ред по ред в тази таблица. Можете да ги прегледате цифрите. Ще говоря само за общите средства. Общи е, задължения 177 а, милиарда, след това заплащания 134.9 милиарда евро. И процентите до тях за бюджета 16-та година или сравнение, плюс 4,7% за поети задължения. И не бива да забравяме тук, че това отразява и тези 21 милиарда задължения, които трябваше да бъдат изтегляни напред, заради късното започване на настоящата многогодишна финансова рамка. Това означава, че номинално имаме 1,7% увеличение и процентът, който подчертах преди малко, на плащания 6,2%, 2% по-малко, в сравнение с бюджета 2016 година. Бих искала да направя общ преглед на бюджета по-подробно, като използвам графики, тъй като е много по-лесно да бъдат следвани те от таблиците. Първата графика показва движението нагоре, що се отнася до поети задължения и надолу, що се отнася до плащания. Добрите новини при поети задължения е, както ще видите по-късно в представенето ми, че увеличението се хармонизира с приоритетите ни. Добрите новини, що се отнася до плащанията, е, че можем да кажем, че изостаналите плащания от предишни финансови перспективи вече не съществуват. Нямаме вече такива задължения. Така или иначе обаче се безпокоим за забавянето при прилагането на нови програми. И няма да спра да повтарям колко много се притесняваме от това. Нека да погледнем основните послания на този проект бюджет – много тясна координация между това къде отиват парите и приоритетите, които зададе Европейския парламент заедно с нас. Работни места, растещи инвестиции, ефективен европейски отговор на миграцията, беженците и кризата на сигурността и, както каза председателят Артуй в самото начало, вече вторият приоритет развитие за 2017 година бе засегнат. Много е важно да кажем, че този бюджет е в рамката а, на един бюджет, който се съсредоточава върху резултатите. И експлицитно насочваме вниманието си към изпълнението. Не точно колко средства къде, а за какво и как да знаем, че тези средства се използват оптимално. Ако погледнете следващия слайд, работни места, растеж и инвестиции. Посланието тук е следното. Имаме общо увеличение в 1А 11% и това увеличение ще отиде във всеки един компонент на 1А. Хоризонт 2020 7,9%, FC така както бе изготвен и подготвен от всички ни, 29,5%, за инструмента свързане на Европа 14,7%, за Еразъм плюс 16,2%. И общата сума на това увеличение 2 милиарда, милиарда евро повече които ще отидат по приоритетни области, области, които са изключително важни за нашата конкурентоспособност. Искам да се възползвам от тази възможност да посоча, че изпълнението на целите на ЕФСИ, така както ги одобрихме, върви напред. За една година, за една трета от времето, което сме заложили за този фонд, сме постигнали една трета от желаните инвестиции, 107 милиарда евро инвестиции. Много се радвам, че се справяме най-добре с малките и средни предприятия. 188 споразумения с МСП сме подписали. Скоростта, с които използваме тези средства за МСП, е толкова висока, че ще трябва да намерим начини да подкрепим този ресор. Защо е важно това? Защото знаем, че малките и средни предприятия са тези, които създават най-много работни места. Точно това искаме в економиката. Ако погледнем следващия слайд, ще видим случващото се в едно б Увеличаваме поетите задължения, имаме по-малка сума за плащания. Това е този минус, за който говорих и от тук проистича той. Следващият слайд е много важен и продължава дебатът, който водихте по-рано. Какво правим за миграцията? Той показва всичко. Синьото е средствата, които сме планирали да използваме 2015 година, а червеното е това, което сме добавили за да можем да отговорим на големите искания, които идват от кризата. Отвоили сме даже повече от отвоили средствата, които първоначално бяхме заделили. Ако погледнем 2015-2017 година, плюс фонда за Африка 15,7 милиарда евро, това са средства, които отиват в Европейския съюз, за да помогнем на държавите членки, но и помагат тези средства на външните действия, за да можем да се насочим към източниците на миграцията, да помогнем на хората да останат там, където са, които са всъщност най-добрите инвестиции, които бихме могли да направим. Искам също така да подчертая, че тук се възползваме от е, един инструмент, който подкрепи парламента. Това е инструмента за хуманитарна помощ в Европа с 200 милиона евро за 2017 година. Както знаете, 300 бяхме записали за 2016 и още 200 за 2017. Така че Тук виждате графиката, ако може следващия слайд да покажете. В червено тук можете да видите колко над първоначалните ни планове е този бюджет. И много благодаря на Европейския парламент, тъй като всичко това се дължи на гъвкавостта, която дадохте на тази финансова перспектива. Нямаше да можем да се справим а, без нея. Искам също така да посоча, че през 2017 година ние ще запазим и малко увеличим финансирането в сравнение с изпълнението на 2016 година. Това ни кара да използваме маржовете за а, резервни или спешни случаи, защото маржа по трета рубрика изчезна и всъщност вече го няма. Ще се върна на този въпрос след а, секунда. Нека обаче да ви кажа това. Стигаме до същото и малко по-високо ниво, що се отнася до миграцията 2017 година. И това означава, че трябва да използваме или да разчитаме повече на този марш резервен. Още нещо ще представя сега, нещо ново в този бюджет 2017 година, подготвителни действия за отбранителни проекти от научно-изследователски характер. Защо искам да посоча това специално? Защото постигнахме преди това общо разбиране, че сътрудничеството в сфера на сигурността трябва да се увеличи в светлината на новите терористични заплахи. Е, например, вчерашното събитие в Истанбул е просто едно припомняне а, е, на, за това, което сме принудени да приемем като новото обичайно е, състояние на света. И за това трябва да градим в хоризонтален план изследователски възможности в цяла Европа. Тук един рядък случай, в който подготвителни действия са в такъв голям, сравнително голям размер. Говорим за 25 милиарда, милиар, извинете, милиона евро, от които очакваме 15 милиона да дойдат от бюджета и 10 милиона да дойдат посредством допълнително разгръщане. Сега ще премина към използването на механизма за гъвкавост. Това е една тема, която изисква дълбок анализ. Сега се учим как да се възползваме от тази гъвкавост. Вече освоихме 3 милиарда, от тях 1,7 са за миграция посредством инструмента за гъвкавост 530 милиона, посредством маржа за резерва е малко над 1 милиард. 2017 година това ще бъде балансирано с използване от 50% от неизползвания марш по рубрика 2 и ще използваме 86% от неразпределения марш по рубрика 5. Защо е важно това? Защото ние се опитваме да балансираме в същата година, в която смятаме, че това е необходимо и се надяваме парламента да ни подкрепи. подкрепи. И според нас това е разумно използване на резервния марш, тъй като не знаем какво ще се случи през идните години а, като предизвикателства за работни места, растеж, FC, използваме 1,3 милиарда от глобалния или общия марш за поети задължения. Сега преминавам към администрацията. И сега ще се съсредоточа върху един въпрос, който е много важен за 2017 година, тъй като това е последната година за постигане на тези 5% намаление на щатния състав. 1770 поста са това, това са 5%, които гонехме като цел. Почти всички институции ще стигнат до 5%. Искам да благодаря на Европейския парламент за споразумението, което постигнахме миналата година и с малко забавяне, но все пак ще стигнем до тези 5% намаляване на щатния състав. За Европейската комисия това са 239 поста през 2017 година, но искам да повдигна един друг въпрос, който, с който много се гордея в Европейската комисия. Искаме да създадем капацитет за разпределение на щатния състав към нови приоритети и за това вътрешно ще преместим 547 поста. Не е лесно, но мисля, че направихме обща оценка, наричаме го синергия и ефективност, за да видим как можем да работим добре, но да спестим ресурси, за да може хората да вървят след нуждите. И много се радваме, че много от хората, които работят в комисията, се отнасят съвестно, когато има апел а, за преместване към друг приоритет. Обикновено имаме много повече хора желаящи да отидат да работят по новия приоритет, отколкото даже имаме нужда. Що се отнася до рубрика 4, Както знаете, имахме повече увеличение на заплатите на базата на методологията, която миналата година приложихме приехме го или освоихме го в бюджета това миналата година, тази година имаме нужда от допълнително финансиране и за това имаме увеличение по рубрика 5. Когато коригираме това с увеличението, което дължахме миналата година, това е 3,2%. Също така знаем, че имаме застаряващо население, т.е. пенсионните ни задължения нарастват, няма какво да направим по въпроса, прилагайки настоящите правила. Имаме три допълнителни неща. Ирландски език, дерогацията приключи, така че трябва да се създаде място за ирландски. 13 са постовете. Трябва да отговорим на търсенето за преместване на щатни от ГМО-то в а, Люксембург, тъй като там има проблем с азбест. И ще премина на следващия слайд. Имаме също едно решение да подсилим сигурността на институциите, което ще доведе до адаптиране на сигурността на информацията, сигурността на лицата и сигурността на сградите поехме желанията на институциите, погледнахме какво искат, какви са техните заявки и решихме, че те са добре аргументирани, даже задължително да създадем такива механизми. Малко повече разходи ще отидат за 14 европейски, 14 европейски училища. 26 000 ученици има в тях. Сумата е 15,8 милиона общо за всичко, което споменах. И накрая, нека кажа няколко думи за изпълнението. Към бюджета ще върви един работен документ, с изявление по програмите, който е част от изпълнението на бюджета. И тук исках да покажа как ще работим, използвайки като, за пример Erasm+. Това се прилага, разбира се, към всяка една от програмите. Какво се случва в програмата по-настоящем, какви са показателите с реални данни, данни, които можем да демонстрираме, които да ни показват какво се случва. Например, над 18 000 проекта по Еразъм, подбрани с 1,15 милиона участници, 70 хиляди организации участват. След това поглеждаме изпълнението на предходните програми, как това, което правим, се сравнява с това, което сме правили в миналото. И този структуриран подход към изпълнението бихме искали да върви през целия програмен период, за да ни даде увереността, че използваме средствата мъдро. И последния ми слайд. Послед, на последно място искам само да кажа, че ще обсъждаме проекто бюджета за 2017 година след година, когато имаме три други важни дейности – средносрочния преглед, промените в финансовия регламент, чиято цел е упростяване и по-нататъчна работа по бюджет съсредоточен върху резултати. Силно се надяваме, че бюджетът за 17-та година ще заеме надлежното си място, че няма да амалгамираме всичко, т.е. няма да смесваме всички въпроси на едно, когато обсъждаме, защото работата трябва да продължи непрекъсната и ако е имало време в историята ни, когато е трябвало да бъдем спокойни и съсредоточени, ето това е времето. Благодаря. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря ви за тази презентация, тъй като внесохте много яснота. Вие казахте, е, че за да се представят по-прецизни данни. Вие отложихте малко представенето за месец юни, а не през месец май, както първоначално беше предвидено. Можем да преминем така окрилени към преразглеждането в средносрочна перспектива на многодишната финансова рамка. Доколко часа имаме време? до 14. Господин Гайер има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Георгиева, благодаря ви за този първи преглед. Ще се опитам да съм кратък. Не знам дали ще успея. Нямаме много време. Бих се радвал колкото се може повече колеги да имат възможност да споделят своите размисли, да изложат своята гледна точка. Всичко това, което ще кажем, ще е само с временен характер, тъй като едва след няколко часа ще знаем какъв е окончателният проект, вариант на проекто бюджет. Това, което ще споделим сега, са първи въпроси и първи размисли. Предстоят още разисквания в Комисията по бюджети които ще бъдат по-задълбочени. Радваме се от части, че комисията в акцентите, които поставя в бюджета, много ясно последва предложенията и насоките на Европейския парламент. Това показва, че и двете институции са направили един и същи анализ на ситуацията. Показва, че този анализ по еднакъв начин е залегнал в плана им за бюджета. Госпожа генералния директор Кавиньо преди малко ни запозна с цифрите. 5,2 милиарда са предвидени по функция 3 и 4 за бюджета за 2017 година. Това е увеличение с 100 милиона в сравнение с предходната година. Това отговаря на очакванията на Европейския парламент, които бяха залегнали в нашите насоки. Упоменахте, госпожо заместник-председател, нещо, което искам още веднъж да подчертая – това мобилизиране на средства в толкова голям размер се дължи на възможността за използване на гъвкавост по бюджета. Имаме такава възможност едва сега през тази многогодишна финансова рамка. Радвам се, че парламентът можа да се наложи за гъвкавостта по време на преговорите за бюджета. Нека сега по-подробно разгледаме цифрите. Виждаме, че 750 милиона евро, втория транш за инструмента за Турция са сред най-значимите суми по този бюджет. Радвам се, че бе спазена постигнатата договореност. Радвам се също така, че държавите членки междувременно са изпълнили своите ангажименти. Инструментът за Турция така ще може през 2017 година да заработи напълно с 1 милиард от Европейския съюз и 2 милиарда от държавите членки. Много ще ме интересува какви точно проекти ще бъдат финансирани по този инструмент. Има и още нещо, което живо ме интересува. Една голяма част от тези 750 милиона се финансират от инструмента за предприсъединителна помощ. От тук възниква въпросът какъв ще е от тук нататък капацитетът на този инструмент по отношение на Турция как ще допринесе този инструмент за изпълнение на поетите от Турция ангажименти, а именно засилване на економическия капацитет с оглед на предстоящите преговори за присъединяване. По функция 3 е мобилизиран маржът за непредвидени разходи. Вероятно средствата ще бъдат прехвърлени най-вече от функция 2, което няма да е за да зарадва сълскостопанските ни производители. Това показва колко е разпокъсан подходът ни към бюджета. Опитваме се да изтеглим нещо от а, поетите ангажименти в средносрочен план, за да задоволим изни, възникнали изведнъж потребности другаде. Мисля, че този подход ще продължава да се прилага и през 2017 година. Не знам дали светът ще ни направи услуга в това отношение, дали ще се развият нещата така, както го предвиждаме ние. Има опасност, госпожо заместник-председател, да има необходимост в краткосрочен план от коригиращи бюджети. Знаете в какво се състои проблемът тук. Ако съм загрижен във връзка с функция 4 и по-точно за хуманитарната помощ за трети страни и средствата за Агенцията за палестинските бежанци. Има съкръщения по тези две пера. По функция 4 е предвидено значимо намаление на средствата с цели 8,5%. Това ми направи впечатление още при първия преглед на бюджета. Би ми се искало комисията да направи допълнителни разяснения по този въпрос. Защо се е стигнало до толкова значително намаляване на кредитите за плащания? Функция 1А. Доволен съм от предвидените тук суми. Значително ще се увеличат кредитите за плащания и поети задължения в областта на политиката за растеж и заетост. Като погледна маржа по тази функция, не мога да не се усмихна. Изключително нисък е този марш в размер от 180 милиона. Тук ще трябва да се финансират пилотните проекти и подготвителните действия, с което този марш допълнително ще намалее. Не би ли трябвало остатъкът от този марш също да бъде разпределен за други приоритетни действия? Говорихте за FC и това ме навежда на един друг въпрос, който вече бе обсъждан в Комисията по економически и парични въпроси. Ни най-малко не се съмнявам в това, че са необходими средства от бюджета, вече е постигната такава договореност. Парламента трябва да изпълни своите ангажименти но не сме наистина убедени, че FC функционира така, както се бяхме договорили. Разбира се, по този проект се финансират предимно добри проекти, подчертавам предимно. Но, що се отнася до допълващия характер на това финансиране, т.е. що се отнася до въпроса за финансиране на проекти, които не би финансирала иначе Европейската инвестиционна банка, тук имаме някои съмнения не би ли трябвало средствата по ЕФСИ да бъдат поставени в резерв, докато не реагира Европейската инвестиционна банка на тази наша критика. По въпроса за беженската политика и справянето с първопричините за беженските потоци, тук ми прави особено впечатление една цифра, най-вече в сравнение с намаляването на кредитите за плащания по функция 4. Очаквам допълнителни разяснения от вас. Има увеличение с наплащанията по функция 4 с 3%. Не бих казал, че има дисбаланс, но ми прави впечатление намаляването на плащанията в категория глобална Европа, както и по функция 3. И накрая доверителните фондове няма никакво съмнение за целите на доверителните фондове тук в парламента. На едно становище сме. Според мен до момента приносът на държавите членки към доверителните фондове е по-скоро разочароващ. Това по никакъв начин не накърнява политическата подкрепа, която съм готов да окажа при разискванията за бюджета. Държавите членки предоставят едва 10% от това, което е мобилизирал Европейският съюз. И това, според мен, е едно недоразумение, на което искам да обърна внимание. След като се изразходят средствата, предоставени първоначално по тези доверителни фондове, след като бъде стане необходим вторият транш, бих искал да призовем държавите членки да отвоят приноса си. Ако държавите членки проявят готовност да увеличат вноската си, то нека тогава и ние я увеличим. Но единствено и само тогава. Благодаря. Merci, благодаря ви, господин докладчик. Сега преминаваме към докладчиците по другите раздели. Господин Таран. Нямате въпроси? Няма какво да кажете? Не, нямам коментари на този етап, господин председателю. Тогава предлагам да дадем възможност на докладчиците в Сянка по бюджет 2017 да се изкажат накратко, ако желаят. Най-напред госпожа Гресле и госпожа, госпожа Гардия Забал. Но първо на колегата до мен. Благодаря ви, че ни представихте бюджета. Действително, ние сме изправени пред една много сериозна политическа ситуация. Използването на инструмента за гъвкавост, също маржа за извънредни ситуации бяха споменати. Това беше заложено в многогодишната финансова рамка 2014-2020. Сега имаме доста нови предизвикателства, които не бяха предвидени през 2013, така че това доказва, че бяхме прави, когато предвидихме възможността за гъвкавост. Многодишната финансова рамка в сегашната си форма не зная дали може да отговори на всички предизвикателства, но това ще го обсъдим в рамките на преразглеждането на рамката. Сега, по бюджет 2017 трябва да се заделят достатъчно ресурси за економически растеж и създаване на работни места като приоритет. Ние имахме сериозна криза през изминалата година, свързана с беженците, но не бива да забравяме също, недостатъчните инвестиции в е, Европа и друга много по-сериозна криза и че сега обръщаме внимание на кризата с бежанците, е, това не означава, че изведнъж економиката е, се е стабилизирала изцяло. По функция 1А и 1Б през следващата година по едно Б ще бъдат направени доста повече неща. Няма достатъчно средства, обаче има 23% намаление по функция 1Б. Това е значителен спад и не знаят дали ще се натрупат неплатени фактури в тази сфера. Защо се налага толкова рязък спад в бюджетните кредити за плащания по функция 1Б. Трябва да продължи подкрепата на инициативата за младежка за ето с нужните корекции при преразглеждането на рамката за многодишната финансова а, рамка. Ние ще трябва да видим как това ще се отрази на бюджет 2017. По отношение на функция 1а трябва да се намери също а, възможност да се възстановят средствата, които бяха урязани по Хоризонт 2020. Забелязваме, че успеха а, по проекти Хоризонт 2020 са спаднали от 20 сега на 13% когато ги сравняваме с предходния финансов период. Има увеличаване на плащанията за хоризонт 2020 с 1% за 2017 в сравнение с 2016. Не зная дали могат да се финансират по този начин всички добри проекти, които са предложени в рамките на Хоризонт 2020. Ще спря до тук. Предлагам Харесваме това, което предлагате за Козме, за други програми относно функция 3. Ние знаем, че по-низките тавани създават сериозни предизвикателства. Но ще спра до тук председателят. Благодаря, за да спестим време. Можем да преминем директно към въпросите. Не всеки път да благодарим. Господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Госпожо заместник председател, документът е много добър. Аз съм съгласен с ориентацията да се даде приоритета за създаване на растеж, работни места и за иммигрантската криза. Има различни инструменти, свързани с гъвкавостта, и ви благодаря, че признахте ролята на Европейския парламент при тяхното утвърждаване. Надявам се, че кредитите, които са предвидени в областта на сигурността и гражданство, ще бъдат достатъчно, тъй като има доста голяма несигурност, свързано с събитията, на които бяхме свидетели преди няколко дни. Затова трябва да сме много предпазливи. В заключение искам да кажа, че се задавам въпроси. Знаете, че това го правя често, относно кредитите за плащания, тъй като има пред нас една топка, която непрекъснато нараства и нараства и може да ни справи пред вътрешна ситуация, която да ни създаде доста трудности. Може би трябва да се огледат по-добре нещата, които посочих господин Марагао. Благодаря. Всъщност няма нищо ново, нещата са такива, както ги очаквахме. Ако трябва да направя някакъв извод за многогодишната финансова рамка и нейното преразглеждане, мога да кажа, че днешната информация няма да е особено позитивна. Ние трябва да проявим разумност. Аз високо ценя усилията, свързани с бежанците, с мигрантите и способността да се използват всички налични финансови инструменти, както и заложената в бюджета в гъвкавост. Но установяваме от това, което чухме тази сутрин, че има голямо разминаване между това какво желаем и какво е възможно. Това, което чухме тази сутрин, е възможно, но все още не можем да го постигнем. Що се отнася до плащанията, съгласен съм с казаното от колегите. Цифрите, които бяха посочени, създават проблеми за следващата година, но също времено с това показват, че има загриженост, тъй като бюджетът няма да стимулира достатъчна степен растежа, защото има някои забавения и прочие. Ситуацията е все още спорна. Все още отправяме различни послания към обществото. Не беше споменато нищо за КОП-21 и насоките, които бяха прияти тук. Не се споменаха промените в климата, споразуменията постигнати в Париж и отражението им върху бюджета. Не чухме нищо по този въпрос. На второ място, и това е последното, което искам да кажа, що се отнася до дефицита, Мога да се каже същото. Броят на проектите, дали ще могат да бъдат финансирани изцяло. Има нарастващ скептицизъм в моята страна сред населението относно възможностите за растеж и прочие. Благодаря ви. Господин Цан има думата. Благодаря, благодаря, е, госпожо комисар, за представенето. Имам два бързи въпроса. Първият въпрос е свързан с исканията за обяснение, които направиха колегите, свързани с е, мотивирането на този огромен спад при плащанията и въздействието при изпълнението на бюджета и плащанията през едните години. Виждам в е, вашата графика, че едно Б политика за кохезия е рубриката, която всъщност е получила най-голям удар и най-голям спад на плащанията в един период, където неравенството в Европа расте е максимално, едва ли не е между държавите членки, между тези, които са в центъра, онези в периферията, не е ли голям рискът тук? И този подход е, по, по политиката а, е, на кохезия а, е, отива най-вече към а, Източна Европа. Средствата обикновено отиват там. Не е ли това наказание за някои държави членки, които не са се разбрали добре с а, а, комисията. Имам предвид Польша и Унгария. Не се ли опитвате да ги накажете? Някои биха казали това. След това 15 слайд, там се говори за 35 въоръжени служители за защита в Европейския парламент. Дайте ни подробности, ако можете, защото в докладът на Европейския парламент ние говорихме за това да може местните на, власт, органи на властта на Белгия и Брюксел да се погрижат за нашата сигурност, а не да на... и при всички положения да нямаме въоръжени служители е, вътре в Европейския парламент. Благодаря. Мерси, мадам Грасле. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря. Имам няколко въпроса. Първо, техническите корекции. Какво са спечелили Испания, Италия и Гърция от тези корекции? Кои са пете държави членки, по които ще се намалят структурните фондове? Второ, финансовите инструменти. Какъв е действителният размер на средствата, които ще бъдат предоставени по тях? Каква е разликата спрямо миналата година? Трето, Брексит вече е факт. Би било важно още веднъж да ни бъдат разяснени бюджетните последици от това, как точно следва да протече комуникацията с нас. Интересуват ме най-вече пенсионните ни задължения спрямо британските длъжностни лица на Европейския съюз. Следващият въпрос – Функция 5 административните разходи. Третото по големина увеличение. Не знам дали това е разумно. Както казахте, прилага се нов метод. Не е ясно дали този метод ще бъде ефикасен. Би трябвало да знаем как точно се е стигнало до увеличенията по този метод. Следващият въпрос. Между правителствената агенция по отбрана. Защо трябва да заплатим още 15 милиона за нея? Мерси. Благодаря, госпожа Гардия Забал. Благодаря. Аз имам някои бележки по бюджета на този ранен етап. Настоявам, че това са коментари към този момент. ние не знаем какво ще до какво ще се стигне след преразглеждането на многогодишната финансова рамка и дали разполагаме със средства, за да гарантираме финансирането във всички приоритетни области за 2017 година и по-нататък до 2020 година. Има някои бележки относно това, което ми направи впечатление. Например, функция 1А нараства съгласно финансовото програмиране, но е вярно също, че това не е нещо ново, няма нищо конкретно. Имаме само 18 милиона, които остават, т.е. ние не можем да възстановим това, което отнемаме от Хоризонт 2020 или от CEF или от Козме, за да включим в инвестиционния план. Нещо друго, което ми направи впечатление, е, че Европейския съюз има план за гарантиране. Зная, че вие очаквате оценката, но се нуждаем от план за заетост. Имаме такъв, но може да имаме преразгледан такъв или нов, но такъв план е необходим и трябва да има средства, които да го осигурят. И третия ми коментар по едно Б. Съгласен съм, не съм с казаното от комисаря, че използваме използваме средствата по ради това, че не са изразходвани за предходните периоди а, и защото се отлага плащането до края на а, периода. Въпросът за беженците е сфера, в която се обръща особено внимание от страна на комисаря, а, но какво става с плана за инвестиции, за инвестиции извън Европейския съюз, плана Юнкер – има Юнкер 2, Юнкер 3, не знае какво точно е името към този етап, дали имаме достатъчно финансиране за този план, откъде ще дойдат парите. Ние продължаваме да преразпределяме, изглежда, както беше за плана Юнкер. Следващият оратор, господин Новаков, благодаря за заместник, заместник председателя за презентацията политическото послание за увеличаването с 4,6% средствата за кохезионна политика, въпреки твърдение, че те ще бъде унищожена. Разбирам, че има 115 незапълнени работни места в комисията. Считате ли, че подготвителните действия. ще бъдат реализирани така, че няма да се стигне до нарушаване на работата. За финансирането на подготвителните дейности в сферата на отбраната и по Иразъм плюс Еразъм е изключително важен за европейските граждани. Те го познават добре. Госпожо Георгиева, имате думата. Благодаря на всички за въпросите, които ми се зададоха. Благодаря за анализа, особено на докладчика, който вече е отделил време да помисли по предложението от вчера. Мисля, че ще има допълнителни възможности да обсъждаме бюджета. Нека да отговоря конкретно на въпросите, които ми зададохте. Първо, що се отнася до инструмента за Турция? Къде сме и а, е, къде отиват парите? Откъде идват и къде отиват? Добрите новини по този инструмент са, че държавите членки внесоха гаранциите за своите вноски – и ако мога да извлека някаква полза от това, това трябва да правим и в бъдеще, когато имаме комбинирано финансиране. Средства от бюджета на Съюза и бюджет и средства от държавите членки. Така се дава някаква сигурност. имаме доверителни фондове, това е модела за финансиране. Там призоваваме държавите членки без да имаме сигурност, че този призив, този апел ще получи свой отговор с реални средства, а не само с обща подкрепа. Та този модел на доверителни фондове няма да работи ефикасно, ако не вложим в него степен на сигурност. Не казвам, че трябва да повторим правната структура на инструмента за Турция, но смятам, че трябва да имаме повече е, документирани обещания, когато правим такъв тип финансиране. Финансирането 715 милиона са от първо, инструмента за предприсъединителна помощ 595, от хуманитарна помощ 145 и от развойния инструмент 10. Има и една малка сума от инструмента за стабилност. Кредитите за поети задължения са големи, но що се отнася до финансиране, те са 115 милиона, които вече са отпуснати. Новото при ползването на инструмента за Турция е нещо много интересно. Там подкрепяме е, цифрови, е, цифрова идентичност, го наричаме документи цифровизирани за идентичност на бежанците, след това даваме средства за храна, за жилищно настаняване. Това подпомага и улеснява целият процес и ползата всъщност е, че дава и достоинство на хората, тъй като те отговарят за собствените си финанси. Така че хората получават нещо като кредитна карта. Това е и техния документ за идентичност и инструмента, по който получават средствата. Ако се бях сетила по-рано, щях да го донеса да го видите, е, но следващия път ще го донеса. Що се отнася до орязванията по четвърта рубрика? Е, този въпрос бе зададен няколко пъти. Намаляването на плащанията е, се дължи на една единствена причина. Миналата година имахме изостанали плащания, а тази година нямаме такива изостанали плащания. И макар, че изглежда все едно намаляваме средствата по рубрика 4, всъщност не ги намаляваме. Имаме точно това ниво на плащания, което имаме, но вече няма тези е, просрочени, забавени е, плащания и това доведе до по-големите суми за плащания миналата година. когато говорим за FC, съм съгласна, трябва ни документирано доказателство, че FC действа. А, не са довършени нещата в тази посока. Какви са полуките? Нека да ви кажа първоначално. Що се отнася за малките и средни предприятия? Задължителна е гаранцията, за да може да се отпусне финансирането, особено от банките поради този страх от риск, който е много голям. Що се отнася до инвестиционната част, голямата част от пречките са от нефинансов характер, т.е. административни пречки. Тези бариери всъщност пречат на проекта. Съгласна съм, господин Гайер, трябва да погледнем тази допълнителност много внимателно, за да сме сигурни, че тя е факт. Мисля, че отговорих на въпроса ви за доверителните фондове. Да, разочароващо е нивото, но мисля, че урокът, който трябва да си извлечем, е, че трябва да подходим към тези фондове по различен начин, с първоначални, документирани обещания в писмен вид, които да се казва аз ще дам пари за, а, а, а не просто да оказваме някакъв общ натиск, за да може държавите наистина да изпълнят задълженията си. На второ място Имаше въпроси за ресурсите за растеж. Ще направя сравнение между 16 и 17 година. През 17 година имаме 74,5 милиарда за растеж, инвестиции, работни 69,8 милиарда са поетите задължения 16 година. Тоест има увеличение в настоящата година. Признаваме, че инициативата за младежка заетост все още не е стигнала до етап оценка, но смятаме, че увеличаването на бюджета като цяло за инвестиции в растеж и работни места е значимо и въпросът е дали държавите членки наистина ще заделят средствата и ще ги освоят така, че те да разкрият работни места. Разбирам какво искате да кажете с натрупването на стари задължения, които може да се появят. Да, разбирам. Но трябва да се действа сега, за да се задейства използването на средства. Ако не го направим, може да има повторение на това, което преживяхме през 2014 година. Добри новини, лоши новини. Една от големите причини за забавяне на програмите е, е сертифицирането на разходите от националните власти. И мисля, че този е, процес сега приключва. Вече имаме такова. Лошите новини всъщност че дори не съм убедена дали плановете, които сме направили за плащания през 2017 година, ще бъдат изпълнени. Защото трябва да почнат да пристигат сметките, за да сме сигурни, че плановете ще отговарят на реалността. Момент да си погледна бележките. Има тревоги за плащанията за гражданство. Да, ще следим какво се случва там. Вероятно е да има известни корекции към края на годината. Винаги го правим, ще видим как ще се развият нещата и на базата на това ще се предприемат действия. Когато погледнем плащанията и поетите задължения и разминаването между тях, един от положителните елементи е, че сега това се разглежда на най-високо политическо ниво в държавите членки. И като че ли те се събуждат и разбират, че след е, края на миналата финансова перспектива не може да има смекчаване, що се отнася до агенциите, органите, които отговарят за освояването на средствата. Може да заведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. Така че е, надяваме се да това да генерира желаните резултати. Може в някакъв момент да поговорим и за връзката между бюджета и генерирането на работни места и растеж. Аз лично самата искам много да се бърза в тази посока, за да има ясни възможности за мониторинг. Фокусирали сме се в бюджета върху резултати. Искаме да видим как бюджета допринася за растеж, как допринася за работни места и тези разкрити работни места са ли тези, които искаме? Те добри работни места ли са? Места, които ще останат, ще бъдат устойчиви. Що се отнася до климатичните изменения, имаме 20% цел сега сме 20,5% като реалност, т.е. в бюджета може да следим как се случва това. КОП-21 и резултатите от тази среща а, ще променят реалността само ако бъдат приложени на практика и всичко, което може да направим посредством бюджета, ще направим. А, що се отнася до по-нататъчни обяснения за плащанията? това, което мога да кажа по отношение на това, защо възниква този проблем с плащанията, е следното. Както казах, имаше административно забавяне при сертифициращите органи, управляващите органи по много програми. Мисля, че част от проблема също се крие в това, че държавите членки бяха много съсредоточени върху 2007-2013. Много не искаха да губят средства там и за това не се съсредоточиха върху новите програми, но им обърнаха достатъчно внимание. Ние искаме упростяване, за да може да насърчим по-бързото освояване. Надяваме се това да окаже своето въздействие. Що се отнася за държавите по фонда за сближаване? Има намаляване на плащанията, което те може да възприемат като наказание. Казахте вие, не, не, искаме да разходват средствата. Така че, ако държавите излязат е, идната година, веднага ще отида при нетните плаци и ще поискам коригираш бюджет, за да засилим плащанията в момента имаме този странен проблем за бюджетен комисар, е, че нямаме достатъчно сметки, които да са поступили, за да бъдат платени. Надявам се този, тази тенденция да се промени. Тези 35 допълнителни агенти. Европейският парламент ги поиска, защото вътре в парламента белгийците не могат да предоставят нивото на сигурност, което се изисква. Белгийците могат да предоставят сигурност извън сградата, но не вътре в нея. Така че е добре да повдигнете този въпрос пред лидерите на парламента. Ние просто отговаряме на искане, което дойде от е, Европейския парламент за това какво е необходимо за сигурността на парламента. Що се отнася до техническите корекции, печелившите и губещите. Тези пет държави, при които има спадане на средствата, са Чехия, Естония, Швеция, Словакия и Харватия. И Харватия. Най-голямата сума е за Чехия 99 милиона, най-малката сума е за Швеция 17,7, а останалите са между тези две стойности. Естония 30, Харватия 43, Словакия 59 милиона. Така че сравнително управляеми суми. И както казах в своето представене, искаме да работим с големите бенефициери, за да се сръчим върху младежката безработица Миграционната криза също е голям проблем при всеки две, от, на всеки три държави. А, така че искаме да се съсредоточим върху това. За финансовите инструменти действаме така, както бе планирано. Имаме малко увеличение по Козме и планираното изпълнение на Фонда за стратегически инвестиции няма голяма промяна, ако това всъщност ме питахте, госпожо Гресле, така както е планирано в прилагането на програмите. Сега Брексит. За момента Обединеното кралство е член на Европейския съюз до момента, в който напусне. Като този момент имат всички права и задължения на държава и членка, така че те ще плащат към бюджета. Ние не можем да мислим така напред, но да речем, ако този 50 член бъде задейства след няколко месеца, ще има два месеца до завършване на преговорите е, преди края на тази финансова рамка и тогава ще трябва да е, по време на преговорите да видим какво ще означава това. Но аз днес не мога да ви кажа повече е, защо, дали ще има пряко въздействие върху бюджета. В някакъв момент със сигурност ще има въздействие върху бюджета средносрочния преглед един от въпросите, който ще си зададем, ако до тогава, разбира се, има някаква яснота, а, какви са намеренията на Обединеното кралство, ще бъдат те. Но да ви дам нещо в цифри. Нетни, като нетен платец, нетно, Обединеното кралство дава около 5 милиарда годишно. Те са осмия по ред. 77 евро на глава от населението. Франция 89, Германия 100 и 20, ако не се лъжа приблизително. Така че те са наистина голям платец, 8 поред по големина. Сега за пенсиите. Пенсионните задължения се поемат от всички, така че когато нов държава членка. Примерно България се присъединява към Европейския съюз, тя се присъединява към пенсионните задължения на всички, включително и на хора, които са станали пенсионери преди България да се присъедини. И тези пенсионни задължения ще трябва да бъдат а, разгледани, когато тъкат преговорите, но отново не искам предварително да се изказвам по резултата. За разходите. Увеличението се дължи по прилагането на методологията за увеличение на заплатите. То се основава на заплатите на 11 държави членки. Направихме проект за... Е, е, бяхме планирани 1,2% като увеличение, но тази методология е автоматична. Аз не мога да повлияя, никой не може. Тя доведе до 2,4% увеличение. Нещо, което не очаквахме. Така че сега трябва да поемем това увеличение и следващия голям тласък е, е, броя на пенсиониращите се, което увеличава броя на, е, извинете, големината на задълженията ни по изплащане на пенсии. По всяка една точка, не свързана с заплатите, където няма задължение, ние сме въвели а, намаляване на сумите. Всичко е урязано, всичко извън заплатите е свито. Проблемът е, че това намаляване не може да компенсира за прилагането на формулата за заплатите. Средносрочният преглед, това е нещо отделно, случва се същата година, ще видим до какво ще доведе. Едва ще се изненадате, като ви кажа, че средносрочният преглед си е средносрочен преглед 2017, си е 2017, така че ще видим какво ще случи по време на преговорите. Да, едно А се очакваше да нарасне и той нараства. Не сме, се, не сме взели нищо от инвестициите в растеж и работни места, независимо от големия натиск от миграцията. Не съм съгласна. Не мисля, че работим така, както работим обичайно. Напротив, прилагаме възможността за гъвкавост по един много дисциплиниран начин. И след това за младеща трябва да се направи повече. Но трябва да кажа също, че във всички програми трябва да се търсят възможности за абсорбиране на средствата, за да може да се помогне на младите хора. Не може просто една програма да се погрижи за тях. Трябва да се възползваме от всичко възможно, за да постигнем тази цел. За структурата на комисията. Да, наистина, разглеждаме функционирането на Европейската комисия, за да разбием отделните а, служби, да има хоризонтален подход между службите, да се освободи и място, и пространство, и постове, за да може хората да се движат по приоритетите. Всеки път, когато има промяна. Е, разбира се, че това е трудно за служителите, но правим всичко възможно служителите да участват, за да е, се изпълни промяната или промяната да стане практика. И мисля, че с това изчерпах е, всички въпроси. Благодаря, че сега вие сте председател и благодаря за участието. Благодаря ви, че дойдохте в парламента, госпожа комисар и ни представихте проекта бюджета, както и че отговорихте подробно на поставените въпроси. Колегите ще имат още възможности да обменят мнения по въпроса за бюджета за 2017 на 14 юли на заседанието на бюджетната ни комисия в Страсбург. С това обявявам заседанието ни за закрито.